Hello to everybody. Good morning. Добро утро на всички. Пожелавам на всички добър, успешен ден. Много се радвам, че е, имам възможност да ви въведа в е, темата на нашата конференция днес. Благодаря много на всички участници, на гостите, на депутатите, на журналистите. Ще ми позволите с няколко думи да навляза в е, целта и задачите на тази конференция. Преди няколко месеца решихме да свикаме тази конференция, като целта ни е да се запознаем с парламентарната дейност на европейско равнище, да обхванем всички директиви, всички резолюции, включително и на Европейския парламент по темата равенство между половете – но има и още една цел а именно да задълбочим контакта и диалога между нас и националните парламенти, между националните компетентни органи и гражданите. Европейският парламент, както и националните парламенти, приемат много правни актове, за които обаче гражданите не са информирани достатъчно добре. Понякога изобщо не знаят, че те съществуват. И за това смятаме, че е необходимо да положим повече усилия за по-активно включване на гражданите в нашата дейност и е, нашата задача е да се доближим повече до гражданите, да ги информираме за техните права, както и за нашата дейност. Настоящата проява се организира от групата за равенство между половете в Европейския парламент. Аз съм председател на тази работна група, която осъществява и тясната връзка с е, председателския съвет на е, Европейския парламент. Е, ще се присъединят към нас и други е, колеги, които са в ръководството на Комисията за правата на жените, както и от страна на председателския съвет. Председателят на Комисията за правата на жените е, стои тук, е, седи до мен в президиума. Това е наистина един изключителен човек, който полага максимални усилия в е, ресора, за който отговаря неговата комисия. Има и други представители на Европейския парламент, е, е, генерални директори, е, директори на различни отдели и дирекции в Европейския парламент, както и на други организации. Госпожа Франческа Рати, например, представлява една от важните едно от важните звена. Е, генералният директор на е, дирекция преводи, устен превод също е сред нас. Напомням, че е, проявата се излъчва по интернет и може да бъде проследена пряко чрез уебстрим. Ще ви напомня и това, че трябва да вдигнете картата която ви е дадена, е, която ще намерите на местата си, ако желаете да се е, изкажете. В е, заключение ще прочета едно обращение на председателя на Европейския парламент Мартин Шулц. Госпожо председател, уважаеми депутати на националните парламенти, е, госпожи и господа, бих искал да се извиня за това, че не мога да присъствам на вашата проява. Е, но моите задължения като председател на парламента ме отведоха в една от държавите членки. Е, точно на този ден. Бих желал да благодаря много сърдечно на парламентарната комисия за правата на жените в Европейския парламент, както и на работната група за равенство между половете за тази инициатива. Бих искала освен това да подчертая, че аз държа много на равенството на половете, както на политическо е, е равнище, така и е, в рамките на е, правните актове, които приемаме и на договора е, горд съм с това, че в Европейския парламент е, се осъществява една много важна дейност, която представлява и съществен принос за постигане на нашата цел равенство между половете. Резолюция е, по тази тема бе приета през март 2012 година. Има и много други документи, които сме приемали в пленарна зала на Европейския парламент. Но сега нашата задача е да проследим прилагането на всички тези важни документи, които сме приемали в е, Европейския парламент. Нашата задача като политици е да продължим усилията за равенство между половете не само на политическо равнище, но да направим необходимото и за налагане на този принцип в економиката. Важно да предложим на Европейската комисия заключения и а, мерки за това какво би трябвало да се предприеме. Съвсем конкретни мерки, които на практика да се предприемат за подобряване на а, положението на жените и за равенство между половете. Нашето задължение е тук в Европейския парламент да дадем добър пример на всички. Така че е, равенството между половете играе една много съществена роля и в рамките на политическите групи, тук в Европейския парламент, както и на национално равнище. В парламентарните комисии се избират е, все повече е, колежки на ръководни постове от съответните политически групи, а номинациите за квестори, за заместник-председателки на Европейския парламент става по предложение на съответните политически групи. В рамките на Генералния секретариат на Европейския парламент също могат да се предприемат допълнителни усилия за уравновесяване на съотношението между мъже и жени в състава на секретарията. И това ще бъде моята е, задача през останалата част от мандата ми принципите на равенство между половете, на многообразие е една от важните задачи на Генералния секретариат през 2013-2014 година. Ние ще продължим да насърчаваме усилията в тази посока. И междувременно вече сме предприели необходимите решения по отношение на назначаването на служители – Представителството на жените на средно и по-високо равнище в управителните органи би трябвало да продължи да бъде наша цел. В това отношение има какво да се прави и в политическия, и в економическия живот на нашите държави членки. Надявам се, че ще постигнем желания успех. Благодаря на всички. След като чухте посланието на председателя Мартин Шулц, ще дам думата на господин Густавсън, който е председател на Комисията за правата на жените. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Анджелили, на останалите заместник-председатели на парламента, на представителите на Европейския парламент, на представителите преди всичко на националните парламенти, които присъстват на нашата конференция. Чудесно е това, че е, сте тук сред нас. За мен е много приятно да седя до госпожа Анджелили и да е, председателствам заедно с нея нашата конференция. Благодаря на госпожа Анджелили за инициативата. Това е една много важна проява съвместна проява между работната група за равенство между половете и моята комисия, ръководената от мен комисия за правата на жените. Настоящата конференция а, ни дава чудесен повод и чудесна възможност да обменим мисли и опит, да обменим добри, най-добри практики. Особено в условията на криза, в държавите членки се отразява много неприятно на жените. Част от жените губят работните си места, тъй като са необходими економии и съкръщения. Но също именно в обстоятелствата на криза се предполага, че е, и е, социалните грижи също е, страдат от съкръщения и економики и това отново се отразява пак на жените, защото обикновено те са ангажирани с грижата за деца, за болни, възрастни хора в семейството. Вие много добре знаете какви теми ще обсъждаме днес. Е, прегледали сте програмата. Но ще се спра на един особено важен момент в е, програмата за днес и то за днес след обед. Е, това е докладът на госпожа Пиети Кенен. Жените в политиката на сършаване на равенството между половете сред политиците в парламентите и в правителството този доклад ще бъде особено важен, защото той се отнася до е, участието на жените в политическия процес, а там са необходими подобрения. Е, госпожа Пиетикенен ще навлезе по-подробно в темата, но едно ще подчертая още сега във връзка с нейната тема. Изключително важно е, е колкото е възможно повече жени да участват в политическите процеси и то на ръководни, на високи постове. Знаете, че имаше спорове около номинацията за член на управителния съвет на Европейската централна банка това не е единственият случай, в който установяваме, че всъщност не е потърсена подходяща кандидатка за даден пост, а със сигурност има подходящи и добре е, подготвени в професионално отношение хора. Има много възможности да обсъждаме е, въпросите от различна гледна точка и тук, в Европейския парламент и в националните ни парламенти. При една следваща а, е, среща в този а, е, формат е, ще имаме и повече а, гости и от а, Германия, от Бундестага, повече отколкото само един представител, както днес госпожа Лаурич, която аз приветствам най-сърдечно и благодаря, че е сред нас. В заключение ще кажа, че в тази зала работят много хора, които се занимават с тези въпроси, но и в Европейския, и в Националния парламент, но имаме представители и на Европейския институт по въпросите на равенството между половете, с които можете да се свършите и да обмените мисли, опит, да поискате повече информация, защото това е институтът, който разполага наистина с много подробна и интересна информация. Това, което е, на нас е, много често ни липсва са научните доказателства, е, научната документация и именно тази научна обосновка ние получаваме от Европейския институт по въпросите на равенството между половете, за което благодарим. И така, още веднъж на всички сърдечно добре дошли. Грация, президенте. Um, io, uh, inter- Благодаря, казва госпожа Анджелили. Ще взема отношение, за да... Ще взема думата сега, за да побеседваме за положението на трудовия пазар и перспективите, които стоят пред жените, перспективите за професионално израстване – особено тук в Европейския парламент. И това е много важно, тъй като председателят на Европейският е, парламент дебело подчерта, че трябва да сме образцови тук, да даваме прием. Тоест би било изключително неловко за парламент, в нашия случай Европейски парламент, да създава законодателство, директиви, насоки, тези си, а пък сам да не приема собствен и да не следва собствените си насоки и напътствия. Ето за това е изключително полезно да се запознаем с работата на Генерална дирекция личен състав, наречена ДГ Перс. Нека да ви дам някои статистически данни, за да си създадете по-ясна представа за положението. Персоналът на Европейският парламент се състои от 41,25% мъже. Жени, извинете, а 58% са жени. Тоест, виждате, че в Европейския парламент жените са мнозинство. Поне така, както е разписана органиграмата. Нека сега да погледнем професионалното израстване. Администрацията тук се дели на две големи сфери. Сфера наречена АД, съкратено от администратор. Наричаме ги администратори тук на нашия жаргон. 40% от тази група са жени, а 48% приблизително тук са мъже. Тоест, виждате, че и в групата АД мнозинството са жени. Сега, минаваме по-късно ще се занимаем с анализ на тези данни. Минаваме сега към категорията АСТ или асистенти. Това са най-низшите в стълбицата. 58,5% са жени и 41% приблизително са мъже. Какво значи това? Как да тълкуваме това разположение на силите? Очевидно е, че в Европейския парламент жените са представени добре в организационната схема на парламента, много добре даже, но присъстват предимно в долните равнища, в нишата част на стълбицата. Там има повече жени, а в по-високите степени има има представени жени, но до известна степен, при това до така наречената АД8 категория. АД8 е именно под необходимото равнище, за да бъдеш шеф представител на средния менеджмент, а именно след това да имаш повече възможност за професионално израстване. Нека да погледнем малко по-дълбоко какво би значи това. 74% от така наречените завеждащи отдели са мъже, 25% съответно са жени. Ако се качим малко по-нагоре, как стоят нещата при директорите? Тук нещата са малко по-добре, малко по-изравнени, 66,4% мъже и 32,6% жени на ниво директор, което е по-високо от ниво завеждащ отдел. Сега, генерални директори имаме 73,7 мъже и 4% жени. 7 на 3, виждате. Разположението на силите. Нека сега да ви подчертая, да ви кажа, че това е много по-розова картина, сравнена с тази, на която бяхме свидетели преди 5 години. Както казва самият Мартин Шулц, както чухме в неговото послание днес сутринта от 2006 година насам, Бюрото на Европейският парламент пое категорично ангажимента да върви повече по посока на повече жени на по-отговорни места. Миналата година, например, за първи път Госпожа Франческа Рати за първи път в историята на Европейския парламент зае място на вице-генерален секретар. За първи път жена заема един толкова отговорен и важен пост в администрацията на Европейския парламент. Това е исторически момент. Изводите показват, че на всички равнища, освен това от тогава насам, има повече жени, отколкото преди. Но пак подчертавам, в по-низшите части на стълбицата. Колкото по-нагоре се качваме, толкова повече мъжко присъствие отчитаме. Питаме се, значи, на какво се дължи това? На какво се дължи това неравновесие? Защо жените нямат достъп до по-отговорни места? Има някои жени, които изобщо кандидатстват когато се овакантие на такова място, нямат амбиция да заемат ръководни места. Не искат. Дали това е така? Това са нашите констатации поне. Защо? Ами защото администрацията на Европейския парламент като че ли не дава достатъчни възможности на те жени, които заемат отговорни ръководни места, да съвместяват професионалната с личната сфера. Тоест, институция като нашата – където има огромни възможности, предоставят се много възможности, гаранции. които не винаги съществуват в частния сектор, не винаги в частния сектор човек може да намери детска градина или ясла на работното си место, отпуск по майчинство и така нататък, но дори и при съществуването на всички тези спомагателни механизми, дори и тук съществува така наречения стъклен покрив, кой, кой, който жените не могат да пробият. Стигат до някъде и оттам насетне удра по главата. Или през пръстите. Защо се получава така? Не знаем, но знаем, че много жени често се оплакват от невъзможност да съвместяват професионалната с личната сфера и те просто избират личната. Не желаят да се ангажират повече с професионално израстване. Наистина, всеки случай е отделен, може в някои случаи това да се дължи на децата, които са много и малки, или пък някои жени да са самотни майки, или пък да трябва да се грижат за болни или роднини с специфични потребности, с увреждания и да се окаже в един определен момент, че жената е единствената, която може да се грижи за тях. Тоест, казвам, че нещата са различни и специфични. И това прави така, защото в един такъв форум като Европейския парламент продължава да съществува стъкления таван, поради невъзможността от помиряване на личния живот с професионалния в националните парламенти, например, как стоят нещата. Това е днешната цел. Да видим дали има кадрови стратегии и дали евронационалните парламенти са склонни да отговорят на информацията, която ние искахме от тях във формата на справочник. Само четири парламента отговориха положително, в смисъл такъв, че има национални стратегии. Това означава, че само 4 държави имат такава изработена национална стратегия. И това меко казано ни обезкуражава. От 27 само 4 национални парламента са приели такива мерки за поощряване на професионалното израстване на жените, работещи в техните собствени структури, структурите на националните парламенти. Преминахме, значи, към темата за трудовите условия на жените в националните парламенти, защото, както казах в началото, ако ние, Европейския парламент или националните парламенти, не сме образцови в прилагането на нашето собствено законодателство, то тогава какво да очакваме от частните фирми, листвали или не на борсата, така или иначе това е частен пазар, а не публичен публична организация, особено във времена на криза, е очевидно да се очаква, че ще се затегне колана и ще стане още по-трудно да се съвместява личния с професионалния живот. Нека да се върнем към писмото на президента Шулц. Трябва да сме образцови, трябва да сме пример за подражание ние институциите. Трудно е да изискваме от другите, ако сами не изпълняваме собствените си напътствия. Единствено, когато проповядваме чрез собствения си пример, бихме могли да направим така, защото жените да са в състояние да израстват професионално редом с мъжете, в случай, че това е техен избор. И така, Позволете да допълня към казаното. Нещо, което всъщност вече споменах вчера на, по време на семинар, на който, с участието на журналисти. Бих искала да дам някои данни, свързани с европейските институции. Минаваме сега от ангажирания тук личен състав към депутатите тъй като те са национални избранници. или пък всички останали експерти, които работят в европейските институции. Започваме с Европейската комисия. 12 председатели, президенти на комисията е имало до момента всички мъже. Тук председателят на комисията Густавсън вчера подчерта, че в Европейската централна банка няма нито една жена на отговорна позиция. Вчера, когато пратих по електронната поща на колегите покана за днешното събитие, една колега ми прати смешка. Снимка на която ръководителите на Европейската централна банка са седнали един до друг, мъж до мъжа. Освен речите, освен красивите думи, трябва да започнем да гледаме и снимките. 29 председатели е имал Европейският парламент. 29. Само две е, са били председателки. Никол Фонтен и Симон Вейл. Виждате в какви величини се развиват нещата. 27 мъже, 2 жени. По повод сега на Европейския парламент бих искала нещо друго да добавя. 1979 година това е годината, в която за първи път Европейският парламент се избира чрез пряко и всеобщо избирателно право. Тогава жените са били 17% от депутатите. Това се случва през 79-та година. Три години след това сегашният ни мандат ще отбележи 30-та годишнина на парламента. Сега жените представляват 34%, т.е. за 30 години сме минали от 17 до 34. Това прави точно по 2 умножено спрямо началното женско представителство в Европейския парламент. Разбира се, това е задоволително, особено сравнено с националните парламенти, където жените са средно представени в процент 25. Там квотата е още по-малка. В националните парламенти, в народните събрания става дума. Ако погледнем колко жени са представени на най-високо равнище министри, например, то това пада на 23%. Това число от 25 на 23. И това са данни, които, меко казано, трябва да ни наведат на размисъл – гражданското общество, фирмите, предприятията. Не може да се обръщаме към тях, към гражданското общество и към фирмите и да искаме да изпълняват нашите критерии за равнопоставеност, когато ние самите изоставаме. по отношение на постигането на точно тези цели. Председателят на Европейския парламент в един от абзаците на писмото си, може би е било пропуснато в началото, за това, сега ще го повторя. В началото говорихме за много неща. Та той казваше, че председателите, квесторите, председателите и заместник-председателите на европейските комисии и квесторите зависят от политическите групи, от тяхното желание, тъй като те предлагат кандидати, политическите групи. Те предлагат кандидати, след това пленумът решава. Но така или иначе, политическите групи раждат инициативата и в нашият мандат се получи срив на равенството. През 2009 година имаше 6 заместник-председателки на Европейския парламент. Както знаете, на средата на всеки законодателен мандат има преструктуриране – на постовете и тук бяха предложени не 6, а 3 жени от четирите заместник-председатели на Европейския парламент. Бъдете си сега сами изводите. Сега по въпроса за председателите на, европей... на парламентарни комисии, те наброяват 22. И тук имаме 10 председатели през 2009 година и при промяната на средата на, реги... на законодателния период председателите станаха 8. Бих могла да ви давам още и още данни и цифри, но мисля, че с тези които нахвърлях до момента, вече бихте могли да си създадете сами картина за това, че в момента се намираме в трудни обстоятелства. Трудни обстоятелства, така както стана ясно още миналата седмица по време на дебата за квотите – предложението на Европейската комисия е, за задължителна квота женско представителство в управителните съвети на листваните на борсата фирми. Преди две години госпожа Рединг вече бе направила една такава заявка в тази посока на заседание на управителния съвет, тъй като в такива управителни съвети има около 13% мъжко представителство. И така, данните не бяха окоръжителни. Това не значеше в никакъв случай, че господа, госпожа Рединг се стреми към насилствено налагане на такива квоти, просто искаше да се обърне към големите играчи на европейския частен пазар с едно такова предложение. Така че доброволното участие в тази инициатива би могло да бъде плодоносно. Това беше на времето. Сега обаче нещата се усложниха защото фирмите, които на времето отговориха на инициативата на комисар Рединг, наброяваха едва 24 от всички листвани на борсата такива. Тоест, смазващо слабо участие. След което комисар Рединг лансира общественото допитване, което приключи през март месец тази година. Следващата стъпка бе директно установяване на връзка с жените, ангажирани в частните фирми и жените, работещи в националните парламенти. За да може след тази поетапна консултация да се започне работа по директивата. Веднага в съвета се създаде блокиращо малцинство. То не изработи още от началото документ, защото нямаше срещу какво всъщност да се борят, тъй като госпожа Рединг е бе просто съобщила намерението си да започне работа по проекто Директива, но дори едно такова намерение предизвика страх и блокиращо мълцинство. За щастие обаче 12 държави членки имат национално законодателство, имат национално законодателство, и благодарение, освен това, на засиленото сътрудничество биха могли да бъдат използвани за пример. И сега една бележка от личен характер, от лично естество. Аз не съм за квотите, защото аз самата като жена винаги съм считала, че и жените, и мъжете трябва да бъдат уважавани по собствените им достоинства – знания, всеодайност към работата и така нататък. В никакъв случай не искам да се отнася с мен като е, животно в резерват, което трябва да бъде отглеждано, защото само не може да се справя. И тъй като сме най-уязвими, не може сами да се справяме, за това трябва да има по-специално отношение към нас. Аз не съм в никакъв случай на това мнение. Винаги съм смятала, че един човек, мъж или жена, може да съвместява личния с професионалния живот на всички равнища. След това обаче разбрах, че това съвсем не е така, защото няма просто на, на какво да разчиташ, няма услуги, ясли и проче, които да ти помагат. Ако няма ясли, ако има детска градина, ако няма социални услуги, социални грижи за гледане на болни и възрастни, то тогава как просто да се справим, как да израстваме професионално? Тоест, стереотипите не са чак толкова неверни. Тук примерите ги даваме с Европейския парламент, Европейска централна банка, Европейската комисия, европейски политически групи, парламентарни комисии и така нататък. Е, всичките през този мандат показаха, че когато трябва да се избере някой на отговорно място, избраникът е мъж. Защо? Защото жените не са достатъчно добре подготвени? Не, данните сочат точно обратното. Една компонента, просто ще ви цитирам, която според мен е най-красноречива. 60% от завършилите висше образование са жени. Тоест 60% от завършилите университет са жени. Освен това имат не само университетска диплома, а след това продължават с мастер, докторски титли и така нататък. Освен, освен, че имат университетска диплома, оценките им са по-добри от тези на мъжете и това не съм си го измислила, аз това го казва Евростат. Тоест, тези данни не са за пренебрегване, не са за подценяване. Следва да ги вземем под внимание, тъй като показват красноречиво говорят за познанието и за ефикасността. Комисар Рединг най-вероятно ще зачекне този въпрос, когато дойде време за нейното изказване, тъй като тя е тя работи с резултатите от проучване за ефикасността, рентабилността на фирми, управлявани от мъже и от жени. И особено интересен е резултатът, свързан с корупцията, която е по-малко представена, когато фирмите са управлявани от жени. Така че връщам се на началното си твърдение за съвместяването на личния с професионалния живот. Разбира се, статистическите данни са важни. Не по-малко важно, разбира се, е институционното сътрудничество между Европейския парламент и националните такива. Защо? Защото бихме могли да работим заедно в общ механизъм за просветна работа на европейските граждани, за да ги привлечем в, към процеса на взимане на решение. Жените просто трябва да вярват повече сами в себе си. Друг, друг аспект от статистиките сочи, че когато жените им зададат въпрос за бъдещето, как смятат, че ще се развие то, те са, меко казано, по-песимистично настроени защо? Защото не виждат сигурност, не знаят дали пенсията, на която могат да разчитат за в бъдеще, ще бъде, ще им осигурява достойно, достоен жизнен стандарт. Знаем, че заплатите сега на жените са 18% по-низки от тези на мъжете, така че жените не просто понеже са депресивно настроени, а по обективни причини се страхуват и боят от бъдещето. И така, погледнете, ако обичате, документите, с които са във вашите папки. Има много документи, за положението на нещата, за тяхното състояние в настоящия момент, така че хвърлете им един поглед, ако обичате и ако имате някакви допълнения, ще се радваме да ги чуем. Благодаря. Good morning, everyone. I understood there right now no... Добро утро на всички. Заместник председателя госпожа Анджелили ме помоли да направя изказване от името на КОПЕК. Казвам се Юта Шулте и съм председател на органа за равни възможности и равенство между половете КОПЕК. Благодаря на госпожа Анджелили и на господин Густавсон за възможността да се обърна към вас с кратко изказване. Какво представлява КОПЕК? Ние сме съвместен консултативен орган на ниво парламент, състоящ се от 8 членове, представляващи Комитета на персонала и администрацията. При какви условия работим? Трябва да кажа, че нямаме бюджет. Колегите работят в Брюксел и в Люксембург. Провеждаме заседанията си чрез видеоконферентна връзка. И всеки от нас има и свое основно занятие. Каква е основната ни цел? Да насърчаваме търпимостта, на ниво парламент, що се отнася до условията на труд. Правим това чрез изготвянето на становища за правилника за дейността. Работим в качеството си на наблюдатели в редица комитети, като например Комитет по въпросите на благосъстоянието на персонала и групата на високо равнище за равенството между половете и многообразието. Имаме възможност също така и да поемаме инициативи за прилагането на мерки по искане на служител на парламента можем да предоставим и неофициално консултации. Работим съгласно плана за действие с чийто текст разполагате. Той е прият от бюрото и съдържа политически ангажименти. Това е основният за нас документ. Имаме и брошура, в която сме заложили своите цели за 2011-2014 година. Много сме благодарни на структурите към Генерална дирекция личен състав, които работят в областта на равенството и многообразието, за статистическите данни, които ни предоставят. Вече чухте част от тези данни, цитирани от заместник-председателя госпожа Анджелили. Копек – съвместно с всички европейски институции и с Европейския парламент трябва да поеме водеща роля, да служи за пример в областта на равенството между половете. Смятаме, че през изминалите 10 години е постигнат известен напредък, но все още не е постигната целта. Вече бе упоменато, че на средно управленско ниво жените не са добре представени. Бе споменато също, че едва една трета от служителите на управленско ниво тук в парламента са жени. Трябва да се осигурят по-гъвкави условия за труд в допълнение към вече прилаганите мерки. Затова се радваме, че днес имаме възможност да обменим виждания с членовете на националните парламенти. С голям интерес прочетохме отговорите, изпратени от националните парламенти. Особено интересни бяха за нас мерките прилагани от Холандския парламент. С удоволствие ще изслушаме по-подробно представяне за тях. Би било интересно за Копек да узнае дали във вашите парламенти има консултативни органи и структури подобни на КОПЕК. Ако има такива, то какъв е техният опит по отношение на мерките за условията на труд. Нашият опит показва, че почти всички мерки за осигуряването на по-добра съвместимост между личния и професионалния живот се предприемат от е, жени и се използват от жени. 80% от служителите, които се възползват, например, от ам, работа на непълен работен ден, са жени. Какъв е вашият опит? и окоръжавате ли и мъже да се възползват от а, такива мерки? Прилагат ли се във вашите парламенти квоти и има ли разделение между половете по отношение на определени позиции? Ще ви дам пример. В Генерална дирекция Сигурност на Европейския парламент всички ръководители на отдели са мъже. Нещо, което може би не би ви очудило. Благодаря ви и с удоволствие ще участвам в разискванията. Ci sono delle richieste di intervento. Eh, Председателката, има ли желаящи да вземат думата? Госпожа Кревети е първият ни оратор. Ще помоля всички да се представят с държавата членка, която представляват и длъжността, която заемат. Благодаря. Казвам се Минодора Клевети. Член съм на Европейския парламент. Едва от няколко де... месеца съм член на парламента. От Румъния съм. Преди да бъда избрана на тази си длъжност, бях член на Националния парламент продължение на 8 години. Бях член на Румънския парламент. За мен днес е удоволствие да приветствам с добре дошли много от бившите си колеги, с които съм си сътрудничила при изпълнението на различни функции. Поздравявам госпожа Анджелили и господин Густавсон за идеята за организирането на това изключително важно събитие. Обедена съм, че то ще изиграе положителна роля при по-нататъчната ни работа по темите, които ще разискаме и при намирането на решения на проблемите, свързани с равенството между половете. Това събитие ще внесе положителен принос в този процес, тъй като по много положителен и конструктивен начин си сътрудничат с нас и членовете на националните парламенти. Според мен, новият договор дава възможност на националните парламенти да решат редица проблеми от общоевропейски характер. Новия договор ни дава възможност да създадем обща европейска мрежа, в рамките на която Европейският парламент със своите представители, най-вече на ниво Комисия по правата на жените и равенство между половете, може пълноправно да участва. Проблемите, свързани с равенството между половете, така ще могат да бъдат решени на общо европейско равнище. Положението е такова, че проблемите са едни и същи във всички държави членки. Във всички държави членки се сблъскваме с еднакви предизвикателства. Ясно е, че всяка държава членка може по свое осмотрение да приеме законодателство, уреждащо равенството между половете. Но Възможно е също да се приемат и европейски директиви, в които по-добре да бъдат уредени въпроси като участието на жените в по-високите управленски структури, както и други въпроси, свързани с равенството между половете. Може би би било полезно да се приемат такива европейски законодателни актове. По първата тема, която засегна госпожа Анджелили, искам да направя коментар във връзка с служителите на Европейския парламент, като имам предвид, разбира се, и асистентите. Доколкото знам, немалко от асистентите на членовете на Европейския парламент са жени. За мен като жена член на Европейския парламент, мога да кажа, че има много добри отношения с жените си асистентки. Мога да кажа, че тук отделяме голямо внимание на въпросите, свързани с равенството между половете. Сътрудниците на парламента могат да се възползват от услуги, предлагани от парламента, услуги за отглеждането на деца, например ясли, детски градини. Една от моите асистентки ми е казвала, че това е много важно за нея. Тя знае, че може да се концентрира върху работата си, защото и има кой да се грижи за детето и през деня. Това е нещо много важно. Постигането на баланс между професионалния и семейния живот е най-вече проблем за жените, не толкова за мъжете. С това ще приключа. Още веднъж поздравявам госпожа Анджелили и господин Густавсон за тази чудесна инициатива. Приветствам още веднъж с добре дошли колегите ни от националните парламенти. Надявам се, че днешния ден ще бъде ползотворен. Благодаря. госпожа Лауришик. Казвам се Сивиля Лаурик. Член съм на Германския Бундестаг, председател съм на Комисията по въпросите на семейството, възрастните хора, жените и младеща. Имам дълъг опит и като политик на ниво общински структури, дълъг опит като адвокат и покрай работата си като адвокат сама отгледах трите си деца. Според мен е чудесно, че днес провеждаме това разискване поради ред причини. Мисля, че политиката за гарантиране на равенство между половете, най-вече що се отнася до жените, е стигнала до един момент в своето развитие, на който трябва да обърнем внимание на нещо много основно. А именно трябва да си отговорим на въпроса защо все още е толкова нисък броят на жените на ниво управленски структури. Мисля, че основното понятие, на което трябва да заложим е не толкова равенството, а желанието на жените да участват в управленските структури, да оказват някакво въздействие. Мисля, че на това понятие, на този въпрос се залага прекалено малко в областта на политиката за гарантиране на равенство. В Германия има немалко законови разпоредби, най-вече на ниво администрация, които предвиждат възможности за професионално развитие на жените. Имам предвид възможности за професионално развитие на жените, членки на Бундестага. В моята парламентарна комисия Изготвяме доклади по въпроса. Резултатите от докладите ни показват, че на ниво управленски структури жените все още разполагат с прекалено ограничен достъп. Затова на политическо ниво продължаваме да настояваме за даването на възможности на жените да се развиват в германския Бундестаг. Увеличава се броят на жените държавни секретари, например в Министерството на правосъдието. Това са жени на висши ръководни постове. Увеличава се техният брой в Министерството на външните работи и в Министерството на економиката, както и в други министерства, които няма да изброявам сега. Това е една радостна промяна. Но като цяло все още жените са много по-силно представени на средно управленско ниво, а не в висшите етажи. Така нареченият стъклен покрив, за който говори госпожа Анджелили, продължава да оказва голямо въздействие върху жените, защото когато планират кариерата си, жените все още не проявяват в достатъчна степен желание да се изкачат до по-високите управленски структури. Такова желание проявяват повече мъже. В Германия се води много оживена дискусия за евентуалното въвеждане на квоти за жени, членки на надзорните съвети на дружествата, листвани на борсата. Дискусията по този въпрос в Германия е изпълнена с противоречия. Членовете на германския Бундестаг я следят. Целта ни е за сега да дадем възможност на жените да израстват в кариерата си на ниво Бундестаг. А, съгласна съм с казаното от вас. Казахте, че жените все още почти не са представени във висшите управленски структури в други области, например в финансовия сектор – Знаете обаче, че нашият федерален канцлер е жена. Тя е всеобщо призната, ползва се с много добро реноме и това показва, че жените също могат да постигнат успех. Eh, sicuramente la, la cancelliera Merkel è, eh, tra l'altro. Да, със сигурност е, госпожа Меркел е една от малкото жени, която е стигнала до поста федерален канцлер. Но със сигурност тя не е така невлиятелна и слаба жена. Има и други желаящи да се изкажат. Благодаря ви. Бих желала да поздравя всички присъстващи, всички участници е, в тази проява. Ние бихме могли е, в е, рамките на парламента да предприемем съвсем конкретни мерки. В Португалия сме въвели квота. И е, аз лично винаги съм била привърженик на квотите не бива в никакъв случай квотите да се възприемат като нещо, което поставя под въпрос е, способностите на жените. Напротив, когато установяваме, че жените очевидно не са заели позициите, които им се полагат и които заслужават е, до този момент е, в различни сектори и в различни области в живота, то тогава би трябвало да се е, преборим с този вид дискриминация. За това смятам, че квотите са оправдано средство в момента. Естествено, как е, жените трябва да съвместяват и могат да съвместяват професионалната кариера и личния живот, е, ангажиментите в семейството. Това е въпрос, е, на който отдавна търсим отговор. Но е, именно Европейския парламент би могъл да направи е, една под тясна връзка между това, което се случва на европейско равнище, това, което се случва на равнище национални парламенти и изобщо в държавите членки. Така че да се постараем да подобрим и законодателството, и прилагането на вече действащото законодателство би могло да се предприеме нещо и на равнище европейско законодателство по отношение на е, отпуската за примайчинство. Що се отнася до економиката там, естествено, е, също предстои много работа по отношение на е, добрите професионални възможности за жени и съвместяването на професионалните ангажименти с личния живот. Естествено, че в случаите, в които, да кажем, една жена се чувства ощетена при подбора на кандидатите, е, е, би могла да сезира съда и да потърси по съдебен път правата си. Но аз мятам, че ние в Португалия не сме на грешен път, е, поставяйки едни определени цели, които се опитваме да постигнем чрез квоти. Особено сега, когато в е, някои държави членки е, хората са много силно засегнати от е, банковата, от финансовата, от общата економическа криза. Е, би било оправдано да се предприемат е, по-активни усилия за установяване на едно уравновесено съотношение между мъже и жени във всички области в живота. Безработицата засяга все повече жени. В Лисабон ние е, засилваме усилията си, но същевременно би трябвало да обединим усилията си и на европейско равнище. Би трябвало да поговорим естествено и е, с е, е Европейския парламент и европейските институции, но и с международните организации и институции. Благодаря. Всъщност, трябва да кажа, че би било много интересно да проведем една конференция, която да се занимае именно с въпросите безработица при сред младите хора. Знаем, че тя е, е много висока, особено в някои от държавите членки. А междувременно статистическите данни за безработицата сред жените също са изключително тревожни би трябвало своевременно да реагираме, за да дадем и малко надежда на тези, особено млади жени, които в момента са в е, състояние на безработица и безисходица. Трябва ясно да покажем на тези хора, че има перспектива. И това е нашата задача, според мен, тук в Европейския парламент и в националните парламенти. Е, много често е, е, това младо поколение в момента, което понася тежестта на кризата, се е, нарича от някои като загубеното поколение. Със е, е, сигурност е, разполагаме с достатъчно статистически данни. Ще можем да ги анализираме, но при всички положения фактът, че жените са едни от най-уязвимите и е, младите хора изобщо са едни от най- е, пострадалите в условията на криза е, говори за едно несправедливо отношение и ние трябва да направим нещо и за правата на жените и за е, младите хора. Позволете ми, госпожо председател, да Поздравя всички. Аз съм представител на Комисията за равенство между половете в парламента на Финландия. Както вие вече споменахте, госпожо председател, жените не са достатъчно представени в по-високите етажи на управлението и в економиката, и в политическия живот. Е, и това се дължи много често на липсата на достатъчно места в детски ясли и детски градини. Поради което жените остават у дома за по-дълъг период от време и се откъсват от професионалния живот. Нашият е, законодател предвижда предприятията с е, повече от 30 е, работници и служители да представят план за уравновесено съотношение между мъже и жени. В състава на служителите и работниците в предприятието. Това междувременно се отчита като една много добра мярка. Има и много жени, които по този начин всъщност е, се реализираха в е, професионалната си област. Независимо от е, тези добри резултати, забелязваме и отчитаме елементи на дискриминация. Особено когато става дума за назначаване на нов служител на вакантно място. Много често по заобиколни начини, така че много трудно може да се докаже опита за дискриминация или осъществената дискриминация, се назначават мъже, а не жени. Е, забелязваме, че има, така да се каже, празни места, дупки в законодателството, които позволяват именно търсенето на заобиколни начини за налагане на едни стари и отречени тенденции в обществото. Така че е, нашата задача в рамките на Националния парламент е да намерим именно тези места в законодателството, които би трябвало да е, изменим, да подобрим, така че е, да се подобри състоянието като цяло. По отношение на равните възможности за участие в економическия, в политическия живот, е, би трябвало да е, поставим определени критерии, които да въжат за всички равнища, и за средно, и за е, по-високо, и за най-високо равнище. При назначенията трябва е, да се е, имат предвид естествено и уменията, и професионалната подготвеност, и квалификацията на кандидата, но естествено и целта равенство между половете. Фактът, че жените не са достатъчно представени на едно по-високо равнище в е, политическия и економическия живот е, тревожи компетентните органи и законодателя в моята страна, така че е, всички онези, при които това е установено, става дума за предприятията и за политическите органи, трябва да дадат една съвсем обоснована е, оценка на състоянието и да обяснат защо се е стигнало до това положение. Благодаря ви. Благодаря. Добре дошла на заместник-председателката на Европейския парламент, госпожа Подимата, която освен това завежда в бюрото въпросите, свързани с комуникацията. Така че сега ще й дам думата. И давам думата сега всъщност на госпожа Фортуна. Заповядайте. Е, eh, да, благодаря. Смятам, че въпросите, които днес обсъждаме, ще ни помогнат да сътрудничен повече европейски и национални парламенти по тясно сътрудничество в името на разрешаването на всички тези въпроси. Това ще ни помогне да решим какво да бъде нашето съвместно действие, особено в рамките на просветата, на просветната кампания, в смисъл на връзките с обществеността и комуникации. И така, Смятам, че резултатите, които сме постигнали до сега, не сочат, че в бъдеще тяхното постигане ще бъде по-бързо и по-леко. Така че трябва да помислим каква да бъде новата ни стратегия, за да може жените да бъдат привлечени в строителството на една нова Европа и преодоляването на кризата. Госпожа Анджелили спомена така нареченото загубено или изгубено поколение, което понася в момента най-тежките последствия от кризата и което ще, което ще продължи да страда и в бъдеще. Бъдеще, което ще ни бъде трудно да построим пада производителността, но пада и, пада и ръждаемостта. Така че бъдещето е поставено на залог не само економически, а и демографски. Затова трябва да разчитаме повече на потенциала на жените, така че жените и техният потенциал трябва да бъдат привлечени в економическото възстановяване. Няколко въпроса сега искам да ви задам. Както казаха преждеговорившите, трябва да се разписват европейски и национални директиви, които да са по-съизмерени с действителността. Не бива да оставяме единствено и само на политическите партии инициативата. Дали не бихме могли да разпишем правила, които да променят настоящата практика, съвместяването на личния и професионалния живот, определено може да бъде по-добре регулирано и по-добре прилагано на практика. Нашата структура може да бъде по-гъвкава, за да може съответно професионалният ни живот да бъде по-гъвкав. В Италия, например, има закон, прокаран през парламента по листваните на борса компании. Такъв един закон определено би бил полезен в, и в другите европейски държави. И това е всъщност едно добро послание за това как може чрез законодателство да се подпомага представителството на жените. Разбира се, аз не искам да кажа, че нашият модел следва да бъде следван точ в точ от всички останали. Всички, всички имат е, различни законодателни системи, но така или иначе административните мерки не са кой знае колко различни и винаги може да се изнамери някакъв начин за санкциониране в случай на неизпълнение. Опитвам се да бъда кратка. Така че, накратко казано, предлагам санкциониране и при неизпълнение на тези насоки за спазване на равнопоставеността между жени и мъже по същия начин, както вече наказаме или санкционираме неизпълнение на екологично законодателство. Битката, която трябва да подемем, трябва да бъде също така подкрепяна и от местните национателни, местните законодателни органи в горната камера на италианския парламент, например, е възможно да гласуваме двойствено, да кажем кой е първият ни приоритет и кой е вторият при избор. Тоест, това дава свобода на избора, в смисъл такъв, че на първо място може да посочите един господин и на второ място госпожа. И това дава повече свобода на действие и избор. Благодаря. Аманатидо. Прего. Σα ευχαριστώ πολύ. Είμαι η Αμανατίδο Ευαγγελία, εκπροσωπώ την Ελληνική Βουλή. Είμαι... Благодаря, госпожа Амаретидо. Аз съм от гръцкия парламент, заместник председател на Комисията по въпроса на младеща и равнопоставеността на половете. Днес водим дебат по всички тези въпроси. Европейски дебат, който аз определено ценя много. И за това бих искала да ви представя нещата в Гърция, в контекста на събитията там. Въпросът за нас е приоритетен. Медийно приоритетен и международно приоритетен господин Густавсън, госпожо Анджелили, и слушах ви и съм определено съгласна с казаното от вас. Аз самата също прегледах докладите, които ни бяха изпратени преди днешното заседание и ги намирам за много интересни. Бих искала да ви спомена процентното разпределение в гръцкия парламент – ще взема отношение по време на следващата част от дебата, но сега също бих могла да дам някои ориентировачни цифри, защото нещата са свързани. Сега персонала, личният състав има много жени, 57% всъщност, а мъжете са 43%. Сега в по-високите категории 94% е процентът на жените. Това обаче само за административната част. 63 са жените парламентаристки за от общо 300 депутати, т.е. 21%. Започна се през 96-та година с 6%, така че все пак вървим напред в правилната посока и постигаме повече женско присъствие. Не е, разбира се, европейската стойност, но е едно добро начало по възможността да се институционализира женското представителство чрез задължителна квота от една трета по време на общинските избори в 13-те региона на нашата страна. Това е механизъм, който е вече действащ. Но и аз съм съгласна с това, което вие казахте, госпожо Анджелили, че не е достатъчно само да има квота, която да се изпълни, а след това жените да имат как да се възползват от предоставената им възможност, като, например, детските ясли, социалните грижи за родители и така нататък. Това продължава да бъде все още несиметрично в Гърция. И в условията на економическа и финансова криза е малко вероятно това да се поправи. Тоест малко гръцки жени имат намерение точно сега да се включат в политически или синдикални инициативи, тъй като няма социална подкрепа. И така. Безработицата. Сега преминавам към нея. Жените и младежите най-много страдат от нея. Работните места, които успяват да си намерят, са нестабилни и това всъщност аз бих нарекла тероризъм на ниво заплати. Сигурно си спомняте за синдикалистката Колава, която е от България и която бе жертва на изключително лошо отношение. Животът ти бе превърнат в ад. Проблемът е как човек да се справя с такива вопиющи случаи на несправедливост и на малтретиране на жени. Разбира се, че трябва да бъдем, да получаваме равни заплати за еднаква работа, но в нашата държава, в Гърция, с всички тези меморандуми, с всички тези затягания на коланите и мерки за економии, няма как просто. Животът е сложен за всички, а за жените е понякога направо непоносим. Затварят врати детски ясли, градини и това се отразява на женската част от населението, като и без това е поставено при по-неизгодни обстоятелства. Няма социално подпомагане за безработни жени, за болни възрастни хора, за хора с увреждания и това отново пада с цялата си тежест върху жените, тъй като те най-често са ангажирани с работа у дома. Ето за това повтарям – че именно в условията на економическа криза жените се оказват най-слабата брънка и определено към тях трябва да насочим помощта си. Социалната справедливост тук е най-силно желана и очаквана. В никакъв случай не искам да кажа, че всички се отнасят зле с жените. Не всички мъже са побойници или потисници, особено това го казвам в присъствие на господин Густавсън. Благодаря. Благодаря. И сега минаваме към следващия оратор, преди да преминем към следващия панел. Госпожа Том има сега думата. Тре, austatud eesistuja. Ma tänan ka omalt poolt selle хуби. Благодаря. Благодаря на организаторите на днешното събитие. Ще кажа няколко думи за Естония. 101 са членовете на естонския парламент, 19 от тях са жени, което съответства на около една пета. Не веднъж сме разисквали въпроса за квотите за жени, както в средствата за масово осведомяване, така и на политическо ниво. И в Естония към тези квоти се подхожда по-предпазливо. Доколкото знам, в Португалия има такива, например, но там те не функционират добре. Възниква въпросът дали да не се въведат квоти и за ниско платените професии. Защо да не се въведат там квоти за мъже? Майка на пет деца съм, член на Естонския парламент съм и лично аз Никога не съм се сблъсквала с трудностите, за които говорим днес, но сега установявам, че това се дължи на моя личен късмет, а не толкова на системата. Не знам колко мъже присъстват тук в тази зала. Мисля, че те са по-малко от 10%. Според мен днес въпросът за равенството между половете е въпрос, който се разглежда най-вече от жени. Мъжете като че ли не се интересуват от тази тема. И въпрос към господин Густавсон. Защо? Мисля, че половината от 19-те жени, членки на естонския парламент, са разведени. Мъжете са онези, които създават стъкления покрив. Жените, които са омъжени, които имат семейство, трябва да направят избор между семейството и кариерното си развитие. Ако искат мир в семейството си, те трябва да се откажат от кариерното си развитие. Много е добре, че обсъждаме всички тези проблеми тук в Европейския парламент, но трябва да отправим послание и към мъжете. Трябва да отправим послание на език, разбираем за мъжете. Нека се отърсим от стереотипите, Независимо от това дали въведем квота за жени или не, трябва да признаем, че в крайна сметка жените трябва да направят избор. Избор между семейството или кариерното развитие. Председателката колегата Октан. Това е последният оратор в този кръг от разисквания. Добър ден! Благодаря ви за организирането на това толкова важно събитие. Ще спомена някои конкретни въпроси с правата на жените в Турция. Създадена е структура в Националното събрание на Турция, структура за равенството между половете и правата на жените. Тя съществува по силата на закон, който е в сила от март 2009 година. Тази структура отговаря най-вече за защитата и насърчаването на правата на жените, за насърчаването на равенството между половете. В тази комисия са представени членове на парламента. Възможно е да се присъединят и независими членове. Повечето от членовете на тази структура, както може би се досещате, са жени, депутатки в парламента. През настоящия мандат от 26 мата и членове, 20 са жени. Представителството на жените в парламента се увеличи рязко през изминалите 10 години. броят на жените съответстваше на 4,5% през 2002 година и на 1,9% преди това. Този процент се увеличи на 13,1% през 2011 година. Тогава жените депутатки бяха 79 на брой това е значително подобрение във връзка с представителството на жените в парламента. До 2015 година е предвидено техният процент да достигне 17. Това е предвидено в доклада за целите за развитие на хилядолетието от 2005 година. За децата на наши служителки на възраст между 0 и 6 години има съответните детски заведения към парламента. имаме 93 жени на средно управленско ниво. 35% от служителите в турския парламент са жени. Като се има предвид международният контекст, Турция активно работи за изготвянето на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на домашното насилие и насилието спрямо жени. През май 2011 година по време на председателството на Турция на съвета на министрите на съвета на Европа започна и процеса по подписването на конвенцията. На 14 март 2012 година Турция бе първата държава, която подписа и ратифицира конвенцията. Тя е известна също така и като конвенцията от Истанбул. Реализира се съвместна програма за създаването на подходящи условия за постигане на равенство между половете. Това е най-голямото постижение на парламентарната ни комисия до сега. То тази програма, извинете, се реализира в сътрудничество с ООН. През идните две години ще се установи сътрудничество между националното и местното ниво на управление, така че да се осигури по-широко участие на жените във всички нива на управлението. Сред дейностите по тази програма се включват информационни кампании, насочени към повече справедливост за жените на местно и национално равнище. Крайната ни цел е да постановим социална справедливост за жените и равенство между половете в страната. В срещите по програмата участват представители на местното управление, неправителствени организации и депутати. Те всички участват в общия процес. Съгласно протокола, подписан на 5 декември 2011 година, се изготвят брошури за разпространяване на информация за правата на жените. Това са брошури насочени срещу насилието и за повече права за жените. Благодаря ви за вниманието. Thanks a lot. Grazie. E siamo un po' in ritardo, ma e quindi... Председателката благодаря. Малко изоставаме от графика си. Извинявам се на колегите по Димата и Карс, но разискванията наистина бяха много интересни. Преди да им дам думата, ще дам още веднъж думата на колегата Густавсон, за да отговори на конкретния въпрос на госпожа Том. Jag också i min inledning tog upp det här med hur krisen påverkar jämställdheten. Господин Густавсон, благодаря ви. В уводните си думи казах нещо и за различното въздействие на кризата върху мъжете и жените. Много от изказалите се заспряха върху този проблем. Искам да изтъкна следното. Тъй като кризата оказва различно въздействие върху мъжете и жените, би трябвало да разглеждаме жените не само като жертви, но и като част от решението на проблема. На 8 март 2013 година тук в Брюксел ще се състои конференция на темата Действията на жените в отговор на кризата. Искаме с тази проява да покажем, че жените могат да са част от решението. Не можем да очакваме да се справим с кризата до 8 март 2013 година. По въпроса поставен от госпожа Том. Ще отговоря съвсем кратко, но всъщност би трябвало да ми се даде много повече време от две минути, за да ви отговоря пълноценно. Попитахте защо предимно жените се занимават с въпроси, свързани с равенството между половете. Аз също се питам защо. Но една от причините може би е, че живеем в общество, в което няма равенство, в което според мен има иерархия на властта. т.е. жените имат по-малко власт, по-малко възможности за влияние от мъжете. Според мен това е една иерархия на властта, основаваща се на разделение между половете. Можем да опишем това положение и като патриархат. Независимо от формулировката, която изберем, има разлики във възможностите за въздействие на мъжете и на жените. И тези разлики се дължат на стереотипните представи на половете, които ни се налагат още от ранно детство. Трябва да се освободим от тези стереотипни представи. Разделението на половете се извършва не по биологичен, а по социален принцип. И този социален принцип се отразява и в структурите в обществото. Говорим за това, че трябва да се дадат по-добри възможности за отглеждането на деца, за грижи за възрастни хора и хора с увреждания, така че жените по-успешно да се развиват професионално. Но защо да не се дадат по-добри възможности и за мъжете? да се грижат за семействата си или за зависими от тях хора. Когато един мъж достигне до високо положение в иерархията, никой не го пита как ще се грижите за семейството си, но този въпрос обикновено се поставя на жените. Според мен равенството между половете е въпрос опиращ до основни права и основни демократични принципи. По всички въпроси, свързани с правата на човека, се наблюдава и активно участие от страна на мъже. Но в момента, в който се стигне до въпроси, свързани с равенството на половете, изведнъж мъжете не участват в дискусиите. Нека отново си припомним, че равенството между половете е човешко право. Председателката, благодаря. Искам да ви информирам за следното. Много е важно да се изтъкне, че жените на ниво високи управленски структури все още не са достатъчно добре представени. Това показва статистиката. Но жените са много добре представени на ниво парламенти. И ще ви дам пример с италианската делегация, в която членувам и аз. Много се гордея с това, че жените в моята делегация наистина са онези, които проявяват ангажираност, не само що се отнася до присъствието им на заседанията на комисиите и в рамките на законодателната ни дейност. Жените в моята делегация проявяват голяма ангажираност, въпреки че един вид са наказани но въпреки това, не само са много активни, но дори поемат и допълнителни задължения, допълнителни функции. Приветствам сърдечно с добре дошли колегите по Димата и Карас, отговарящи за информационната политика и политиката в областта на комуникацията. Много положително е, че се опитваме да изградим мрежа за комуникация, за обмен на опит и най-добри практики Комуникацията сама по себе си предполага активно участие от страна на гражданите, информиране на гражданите, осигуряване на участие от тяхна страна в процеса на вземане на решения. Госпожо Подимата, имате думата. Благодаря, Роберта. Благодаря и на заместник председателите. Е, благодаря за възможността да бъда тук днес сред вас. Мисля, че е, многобройният състав на присъстващите тук ни дава възможност да кажем още от сега, че проявата е, успешна и че става дума за една добра инициатива, която показва, че жените участват в политическия живот много активно, но нека да поздравя и господин Густавсън, който заедно с нашата работна група реши да проведе тази инициатива, за да поговорим с представителите на националните парламенти за равенството между половете в Европа. В момента Европа преживява трудни времена и ние смятаме, че точно при тези условия би трябвало да засилим контактите с националните парламенти, защото очевидно по отношение на равенството на половете има какво да се върши и трябва да обединим усилията си. Благодаря много на заместник-председателя Анджелили, която допринесе за осъществяването на тази конференция. Целта е да обменим опит за най-добрите практики, но същевременно и да отчетем какво е направено – за да направим преглед и на всичко това, което бихме могли и трябва да предприемем в бъдеще. Заместник-председател, заедно с мен, отговарящ за информационната политика и връзките с пресата и гражданите е господин Карас. Ние е, се стремим да бъдем колкото е възможно по-близо до гражданите, да работим е, така че да бъдем по-полезни за нашите граждани, да ги изслушваме, да подаваме колкото е възможно повече информация на обществеността, на гражданите в Европа, но същевременно и да получаваме информация от тях. Така че ние се опитваме да насърчаваме в това отношение и усилията на Европейския парламент и на националните парламенти за едно по-уравновесено съотношение между половете в нашите общества. Това е приоритет в е, политиката ни и смятам, че е, и по отношение на информационните служби в Европейския парламент и в националните парламенти, изобщо в националните държави на Европейския съюз, трябва да си дадем сметка, че ние имаме възможност вече и благодарение на модерните технологии, на електронните платформи, да обменяме ежедневно информация и опит. Преди днешната конференция бе проведен и едновременно с това сутрешно заседание се провежда и среща с журналисти. Ние бихме желали да ги сенсибилизираме е, именно е, във връзка с въпросите, които обсъждаме за равенството между половете. В е, този контекст ние всяка година празнуваме Международният празник на жената. 8 март ние е, отчитаме постигнатите успехи по отношение на политическия, економическия и социалния живот и отбелязваме и всичко това, което все още куца и което е, предстои да се постигне. През ноември е, нашата работна група и комисията за е, жените се консултира е, по въпросите за е, основните е, теми, които би трябвало да се обсъждат на ежегодната конференция на 8 март за празнуване на Международния празник на жените. И ние смятаме, че именно тези трудности в условията на криза би трябвало да бъдат в центъра на вниманието ни. Ще е, продължим да бъдем в тесен контакт с представителите на националните парламенти и гражданите. До е, март е, тази година, през следващата година и ще събираме информация за това какво е положението не само на национално равнище, но и на равнище региони и общини, за да се предприемат мерки и на място за е, насърчаване на равенството между половете. Естествено, това означава да обхванем в нашата информационна и комуникационна стратегия и мъжете. Днес се полагат много повече усилия и те са още по-необходими, за да е, установим един постоянен и интензивен диалог с гражданите. Ние обаче бихме желали да надхвърлим границите на е, инструментите и пътищата, е, по които сме разпространявали и обменяли информация до този момент. И както господин Гъставсън спомена, равенството между половете е изключително важен приоритет в контактите с правителствата, с компетентните органи в националните държави. Необходимо ни е естествено да поставим акцента в, е, върху гражданските права, гражданските свободи, е, да се борим срещу дискриминацията от какъвто и да било характер. В този контекст, естествено, трябва да разглеждаме и равенството между половете. Само чрез един постоянен и интензивен диалог ние ще е, спечелим доверието на гражданите в е, Европа, в европейските институции и в националните институции, защото само чрез един е, диалог в рамките на нашата комуникационна и информационна стратегия ние ще можем да ги убедим наистина, че е, работим за тях, работим ефективно и се стремим искрено да постигнем едно по-добро положение на всеки гражданин. Когато разговаряме и разпространяваме информация за равенството на половете, не бива да се задоволяваме само с общи е, думи и лозунги. Не, е, би трябвало да говорим съвсем конкретно за правните актове, които се приемат, за законодателството, за ефекта на това законодателство, за начина по който то се прилага и ще допринесе за едно подобряване на положението. Евробарометър е, периодично представя на нашето внимание е, статистически данни и информация по отношение на защитата на правата на човека. Е, във връзка също и с съотношението и равенството между половете подаването на информация, установяването на комуникация между Европа и други държави, по-слабо развити държави в други части на света. Ние, естествено, сме поставили като приоритет в нашата дейност тук в Брюксел гласът ни да се чува винаги в защита на онези, които са уязвими, които са в е, по-уязвимо положение, които обикновено страдат и от економическите неудачи и е, кризи и от е, дискриминацията и от нарушенията на техните права. И в този дух ще продължим да работим заедно с вас. Благодаря много на госпожа Анджелили и на господин Густавсон за тази инициатива. Скъпи Госпожи и господа, скъпи приятели, позволете ми да благодаря на заместник-председателя госпожа Анчелили, на председателя на Комисията по правата на жените господин Густавсон за инициативата. Тази инициатива би трябвало е, всъщност периодично да ни напомня какво все още трябва да направим за равенството на половете. Благодаря много на госпожа Анчелили за нейният ангажимент е, в областта на правата на човека изобщо. Когато говорим за контакта с гражданите, ние не се задоволяваме единствено с това да слушаме, да изслушваме гражданите. На всяка цена трябва да обясняваме също нашите инициативи. Нашата задача е не само да анализираме, но и да действаме. И особено в условията на економическа и финансова криза, в условията на криза на доверието към политиците и политиките, ние се нуждаем от много, много активна комуникационна и информационна политика по отношение и на въпросите, свързани с законодателството и тяхното прилагане, но и по въпроси, свързани с проблемите, които хората преживяват в тяхното ежедневие. Така че е, много важно е как ще се отразяват всички наши усилия и инициативи, как е, те ще достигат до гражданите. Много важно е, е същевременно да опазим нашите ценности, не само на думи, но и на дела в условията на криза – така че е, една от нашите задачи е да активизираме усилията си е, за провеждане на кампании, е, разяснителни, информационни кампании по отношение на правата на човека, на правата на жените, на мъжете, равенство на половете, борба срещу дискриминацията. Европейският парламент ще насърчава всички тези инициативи и кампании, организирайки събития, прояви като тази, посветени е, най-общо казано на темата защита на правата на гражданите. Само чрез едни широко мащабни информационни кампании Европейският парламент може да достигне до всеки гражданин – ние е, се надяваме много, че вие ще ни оказвате също активна подкрепа. Разчитаме на вас, представителите на националните парламенти. Лисабонският е, договор засили ролята на Европейския парламент и на националните парламенти и постави като една много важна задача в разпоредбите на договора тясното сътрудничество между Европейски парламент и национални парламенти. Е, сътрудничество, не непременно, абсолютно покритие на е, становищата и на действията. Представителите на Европейския парламент и на е, националните парламенти, както и изобщо на компетентните органи в държавите членки, са призвани и задължени да полагат усилия за подобряване на това сътрудничество. Служителите в е, информационните и прес службите е, на европейско и на национално равнище би трябвало да подпомагат усилията на националните парламенти и на Европейския парламент, така че посланието да стигне действително до всеки гражданин. Ето, в крайна сметка, с тези въпроси се занимаваме и днес тук. Вие ги обсъждате с различни представители на Европейския парламент и помежду си, а и вчера го направихме с журналисти. И при всички положения ние сме си поставили като приоритет да засилим участието на жените на по-високи ръководни постове и в политиката, и в економиката. времено знаем, че в управителните съвети на една голяма част от предприятията би трябвало да има повече жени, би трябвало да има повече жени на по-високо управленско равнище. 55% смятаме, че би било едно много уместно участие на жените, но все още не сме достигнали до тези е, цели, така че би трябвало е, в е, бъдеще да помислим сериозно по въпроса дали квотите могат да бъдат едно подходящо средство. Много голяма полза би имал и един обмен на добри практики между държавите членки ние би трябвало същевременно да наблюдаваме какво върши всеки един от нас и да разработваме модели, образци, които могат да ни помогнат да постигнем целите си. Даваме си сметка, че докато постигнем желаното равновесие и равенство между половете, ще трябва да извървим един много дълъг път. Законодателството предлага много възможности в това отношение, възможности в кавички за запълване на вакуума, за подобряване на законодателството на европейско равнище съотношението в участието в е, надзорни и управителни органи е, е на предприятия, котирани на е, борсата е 65 към 45 в полза на мъжете. На, в Европейския парламент приблизително 65% мъже, 35% жени, 75%, 35% съотношението между мъже и жени на национално равнище. Така че е, за момента е, това са средните стойности за Европа. Европейски е, барометър посочва, че в 21 държави членки е, на Европейският е, съюз е, би трябвало да се използват всички възможности за насърчаване на равенството между мъже и жени и най-вече за онези, които са в особено тежко положение, които са сред най-уязвимите. И това обикновено са жените, наред с възрастните и с младите хора. Нека да поговорим и за социалните грижи, и за здравеопазването. Ние е, наблюдаваме на много места и в много области от нашето общество различия. В миналото е, жените е, не са успявали да навлязат в професионалния живот поради задълженията в е, къщи, в домакинството, грижите за децата. Междувременно, поради демографското е, положение, което не е много благоприятно, е, жените отново са тези, които понасят тежкото бреме и обикновено те са тези, които трябва да се грижат е, за децата, е, поемат по-голямата част от е, задачите в домакинството. Също време, но в условията на криза това тяхно положение се отежнява допълнително. Една голяма част от държавите членки не признават всички тези години, прекарани в отглеждане на деца и грижи за семейството, като част от трудовия стаж, така че той да се отрази и на размера на пенсиите. При застаряването на обществото, което е един общ проблем в световен и европейски мащаб, положението на жените става още по-драматично. Естествено, че съгласно принципа за субсидиарност, това е преди всичко задача на националните държави, но също и на европейското равнище, което би трябвало да разработи подходящите е, стратегии, които е, да допринесат за едно подобряване на системите за заетост и социални грижи. Така че много работа ни предстои в това отношение. Изправени сме пред огромни предизвикателства. Пътят който трябва да извървим, няма да е лесен, няма да е кратък, но аз е, съм убеден, че можем да успеем заедно. И много-много ви благодаря за това, че изслушахте така внимателно един мъж тук в Европейския парламент. Quindi abbiamo bisogno di una rivoluzione legislativa. Благодаря много. Това означава, всъщност, че ни е необходима законодателна революция, конкретни услуги, конкретни инструменти, гъвкавост на трудовия пазар, но и промяна в мисленето. И това, което току-що чухме от устата на господин Карас, подкрепя следната идея. Често, ако не винаги, именно жената носи на плещите си бремето да загрижата над семейството. Аз съм тук в Брюксел или в Страсбург, председателствам заседание и получавам съобщения по мобилния телефон от някой от членовете на семейството, който ми казва това и това ми се случи, как да го разреша, какво да направя. И аз няма как трябва да отговоря, защото аз съм човека, който ръководи къщата. И когато трябва да се разреши някакъв практически проблем, хора вкъщи ме търсят мен. Човек може да бъде заместник-председател на комисии в Европейския парламент и къде ли още не, но продължава да бъде човека, който носи панталоните вкъщи, ако позволите. Госпожа Личбовска пое е поискала думата. Заповядайте. Е, е, темат тега панелу, ponieważ комуникация е, в... Благодаря ви. Много се радвам, че в този кръг от разисквания обсъждаме точно тази тема, темата за комуникацията, тъй като комуникацията заема особено важно място в днешния свят. Тя дава възможност за връзка с целия свят. Видно е, че са усъвършенствани системите за комуникация на редица нива – Например, по време на избори за парламент, когато в политиката участват жени, те говорят, отправят своите послания по много по-различен начин от мъжете. Жените в по-голяма степен говорят за проблемите, с които се сблъскват по-голяма степен обменят информация помежду си за тези проблеми. Но не правят нищо повече от това. Жените преди всичко решават проблеми, нерядко много сложни проблеми, но става дума за въпроси, които не привличат в толкова голяма степен общественото внимание, не са в центъра на вниманието на медиите, например. А когато темите са с по-висока обществена значимост, обикновено се иземват от мъжете. И така мъжете застават в центъра на вниманието, тъй като темите, по които работят, заемат по-централно място в медиите. Не само в печата, но и, например, в медии като Фейсбук. И Въздействието от тези два различни подхода към комуникацията е различно. Голяма е и ролята на медиите, най-вече на установените медии. Нерядко установените медии отдават по-голямо значение на мъжете, когато отправят посланията си. Има предавания по полската телевизия, например, където изобщо не се канят жени, като че ли никой не желая да се вслуша в гласа на жените. И така мъжете в тези предавания си говорят помежду си, но зрителите, най-вече жените сред зрителите, очакват нещо съвсем друго. Дискусиите се доминират постоянно от един и същи човек. Имам предвид, например, предавания по телевизията, в които се говори по политически теми. В тези предавания се канят предимно и само мъже – Би било много добре при организирането на различни прояви или при подобни предавания по телевизията да се въведе някаква квота, да се осигури равно участие на мъже и жени. Добре е да се предвиди някаква квота, някакъв процент, например 30% участници жени и 70% мъже. Но нерядко, когато се въведе такава квота, тя си остава само на думи. Затова би било добре, освен да се въвеждат квоти, да се отчете и позицията на жените. Трябва много внимателно да се вслушваме в това, което казват жените. Като че ли жените трябва да положат допълнителни усилия, много големи усилия, за да се наложат спрямо мъжете, за да бъде чут техният глас. Същевременно нерядко жените са доказвали, че тяхното становище е по-полезно и по-интересно. Днес става въпрос наистина за това да се вслушаме в гласа на жените. на ниво Европейски парламент и национални парламенти е много важно да се работи за равенство на половете и в медийното пространство, така че да чуем гласа и на двете страни. Госпожа Катаниля. Buenos días. Госпожа Кентаниля. Добър ден, аз съм Кармен Кинтания, председателка на Комисията по равнопоставеност на мъжете и жените в Националния конгрес, Националния парламент на Испания. Днес тук с мен са председателката на комисията по същите въпроси в Сената, в Горната камера, госпожа Кармен Дуеняс. Искам да ви поздравя най-напред. Да ви поздравя за организацията на този дебат, на този дебат за или против квотата, защото всъщност това е предизвикателство, което ще ни съпътства още дълго време. Дали равнопоставеността е реалност или продължава да бъде утопия, това е всъщност дебата, който днес трябва да проведем. Дебат, в който различните европейски директиви, четвъртата световна конференция по въпросите на жените, проведена в Пекин, всяка една от препоръките на съвета на Европа и на Обединените нации съвместяват в съдържанието си равнопоставеността на мъжете и жените като основополагаща ценност. Така че нека да направим равносметка на това докъде сме стигнали, какво сме постигнали и на къде вървим. Бяхме изправени пред проблеми, свързани с положението на жените. Много от тях разрешихме, но неравното заплащане, жестокостта и насилието срещу жените – стъкленият покрив, пред кой, с който не могат да се справят жените в процеса за взимане на решение. Това все още продължава да тлее като проблем. Начина по който жените се справят или не с економическата криза, която е най-страшното нашествие, пред което сме изправени в Европейския съюз сега. Каква е нашата роля? Каква е постановката, която ние предлагаме? От една страна, жените в средствата за масово осведомяване, от друга страна, жените в процеса на взимане на решение в политическите органи и в управленските органи на частните фирми. Тези два аспекта бяха обсъдени в един от панелите. Жените и средствата за масово осведомяване, такава връзка просто няма. Когато даваме пресконференция, конференция ние трябва да направим така, щото някак си да използваме през конференцията, така че средствата за масово осведомяване да ни слушат. Ето това е важен момент. Важно е парламентаристите, сенаторите, депутатите от всички парламенти на държавите членки на Европейския съюз, важно е да се дават през конференции пресконференции, защото чрез тях се постига просветно действие. Така научават за нас. Така научават за това, че обнародваме закони, които променят живота на жените. В Испания поне успяваме. Всички парламентаристки от Комисията по равнопоставеност и в Конгреса, и в Сената, т.е. в горната и в долна камера, непрекъснато се опитваме да използваме всяко медийно наше присъствие, за да говорим за жените. Ако в парламента обсъждаме равнопоставеността и равното заплащане, веднага свикваме пресконференция по този въпрос. Ако говорим за домашното насилие, веднага свикваме пресконференция. Ако говорим в момента в една или друга камера за съвместяването на личния и професионалния живот, веднага свикваме през конференция. Ако обсъждаме закон по силата на който жените могат да участват в политическия живот, както мъжете, пак свикваме пресконференция. Това е много важно. Току-що го каза госпожа Анжелили. Може да си жена и да председателства среща в Европейския парламент и в същото време да даваш указания на сина си по телефона за нещо от ежедневието, с което той не може да се справи. Ето това са малките камъчета, които не трябва да позволим да обърнат голямата кола. Съгласна съм с казаното от господин Густавсон, че в тези дни и години на економическа криза не можем да се оправдаваме с нея. Тя трябва да ни помогне да изтласкаме на още по-първи план жените, медийно да ги изтласкаме напред, защото ние като жени можем да предоставим альтернатива за разрешение – можем да дадем своя принос в историята на нашия континент, на Европейския съюз. Нещо, като е изключително важно, позволете да ви го кажа. След обяд ще обсъждаме въпроса за жените и тяхното присъствие в политиката. Най-вероятно ще трябва да си тръгна, защото днес след обед в 7 вечерта имам изказване в съвета на Европа по въпросите за свобода на образованието изборът свободно да избереш образованието, което да получаваш в Европа. Но, понеже не знам дали ще бъда тук, сега искам да ви кажа, че през 1995 година четвъртата конференция по въпросите на жените в Пекин бе вододел. През 1995 година в света жените бяха 11%, като присъстват всички парламенти в света. Днес, през 2012 година, това са 18%. 7 проценти пункта е покачването на женското участие в парламентарния живот в цял свят. В Испания, в моята страна, полагаме огромни усилия. Жените в Конгреса и в Сената са 36%. В правителството министърките са 42%. В автономните парламенти, в някои от тях – са повече от 52%. Днес обаче дебатът стои така. Дали те участват, жените, в взимането на решения в работата на административните органи, на управителните органи? Те ръководят ли фирмения живот, бизнес живота? Само 11% от членовете на управителни съвети в Испания са жени днес. В 60% от жените имат висше образование в Испания днес, мъжете 40%. В висшите ръководни сфери на бизнеса това са 8% жени, 90% мъже. Президентки 5% жени на 95% мъже са президенти на големи фирми. Е, кажете за какво говорим? Казвам ви го аз. За неравнопоставеност за неравенство. Жените не стигат до висшите места на властта, там където се взимат решения. Защо? Защото трябва да направят избор между професионалния и личния живот. Все още продължава да не се ценят заслугите на жените. През 2007 година в Испания бе обнародван закон за равнопоставеността. В управителните съвети трябва да има определено присъствие на жени, но законът говори в указателно, а не в повелително наклонение. Така че сега смятам, че имаме уникална възможност чрез парламентарни действия да създадем предпоставки, да даваме награди или някакви други стимули за присъствие на жените в пресата, например, за да може да продължаваме да сриваме всички бариери, които ни се изпречват и в крайна сметка да стигнем до местата, където се взимат решения в бизнес сферата. И днес в тези времена на криза трябва да се разчита на жените, за да ръководят не само Европейския съюз, а за да ръководят международната общественост. Толкова смела съм, вижте. След договорите от Амстердам, договора от Рим, или след Лисабонския договор доли, след приемането на тези документи, продължаваме да нямаме равнопоставеност тук в Европейския съюз. В Испания има такъв пост. Така че нека да изнесем тази добра практика. Това е благородно начинание. Поздравления за това, че сте го предприели и наслука за останака от пътя. Благодаря. Е, ci sono altri quattro interventi. In realtà noi dovremmo lasciare... Остават ни още четири изказвания, а всъщност нямаме много време. Също след 4-5 минути ще трябва да напуснем залата. Може би не е зле веднага да помолим преводачите да останат още 15 на минути след определеното време тук. Използвам случая, за да ви напомня, че днес след обед ще започнем в 14 и 15. 14 и 15. Господин Шаф, Благодаря, благодаря ви е, за възможността съвсем накратко да се изкажа е, в качеството си на мъж. Аз съм от Люксембург и съм председател на парламентарната комисия за, е, по въпросите на семейството, младеща и равните възможности. Тоест, ние отговаряме за равенството между мъжете и жените. За това, че жените са много способни хора, много активни и би трябвало да участват по-активно в политически и економическия живот, се вижда и от състава на участниците в тази зала. Много е приятно за мен да бъда сред вас. Да, констатираме непрекъснато, че има проблеми с е, съвместяването на професионалния и личния семейния живот. Затова се питам дали не трябва да започнем с програми, е, които да са е, предназначени за мъжете, мъжете като целеви групи, така че да насърчим поемането на отговорност от страна на мъжете е, и в е, семейния живот, в домакинството, е, отглеждането на децата. Обеден съм, че и мъжете трябва да бъдат насърчени и окоръжени да предоставят малко повече свободно пространство и време и сили на жените си, така че те да участват по-активно в обществения, в социалния живот. Така че, е, струва ми се, мъжете биха могли да предприемат е, всеки за себе си много е, усилия и да допринесат за едно по-активно участие на жените в обществения живот като цяло. Така че това беше моята идея. Нека да включим мъжете като целева група по един много по-активен начин. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Люлин. Мадам на президент. Госпожо председател, съвсем накратко. Най-малко с 40 с 50 години се подмладявам, като слушам този дебат, защото от толкова време се боря за това. Сякаш обаче тия 40 и 50 години не са изминали и продължавам да чувам същите болешки. Някои от желанията са вече намерили отговор в европейското законодателство, но от 75-та година насам има толкова много директиви, в които сме пропуснали тази възможност. Тези директиви, които обаче съществуват, за съжаление, не винаги са прилагани. Ето това трябва да поправим. Говорим за реформи, това е много добре, но тези реформи бяха предприяти във време, в което не бяхме толкова многобройни, така че реформите сега трябва да обхванат и новодошлите. Директивите трябва да са валидни за всичките 27 държави членки. Това, което вече го имаме, което вече съществува, трябва да се използва, да се прилага. Когато говорим за заплати, използваме средни стойности. Сродни, средните стойности не ни казват нищо. Аз мога да ви дам примери, в които мъж получава много по-малка заплата от друг мъж. Така че няма нищо странно в това, че някои жени получават по-малка заплата от мъже за една и съща работа. Има инструмент за противодействие. Те просто трябва да се противопоставят на тази несправедливост с силата на закона през 70-те и 80-те години много жени получ, в Люксембург получиха индексации в обществения сектор, защото се оказа, че са били жертви на дискриминация при изплащането на семейни помощи. Аз бях представителка на а, жените в един регион там и мога да ви кажа, че 25 милиона ни бяха изплатени. Почти всички да ги изпихме с, под формата на шампанско у дома. Но останалата част от милионите дойдоха в джоба като, ин, като индексация. Така че виждате, че има законов механизъм. Няма защо да правим реформи, които след това никой не спазва. Няма защо сега да правим нова реформа при положение, че за бъдеще тя няма да бъде прилагана и използвана, както се случва на предходните. И до тук приключвам. Не казвайте никога, че всичко е измислено, че няма вече какво ново нещо да измислим, че барута, топлата вода, колелото отдавна съществуват. Казвам, така е. Трябва да се прилагат обаче. Благодаря. Грация. Ем... Председателката, благодаря ви. Предстои да изслушаме още двама оратори госпожа Том и госпожа Анаматидо, но искам да ги попитам дали можем да отложим изказванията им за по-късно. Ще им дам съответно време за изказване. Сега искам да дам възможност на госпожа Подимата и господин Карас да направят своите заключителни изявления, ако желаят. Благодаря на преводачите. Благодаря на госпожа заместник-председателя и на госпожа Космидо, генерален директор на Генерална дирекция Устни преводи и конференции за участието в организацията на днешното събитие. Благодаря, Роверта. Ще кажа само няколко думи на гръцки народния си език. не в качеството си на заместник-председател, отговарящ за комуникацията, а в качеството си на жена, член на Европейския парламент. Разискванията протекоха по изключително интересен начин. Говорихме за действащите на европейско ниво механизми, целящи по-широко участие на жените в политиката, по-конкретно на ниво парламенти. И във връзка с това, редица колеги казаха, че говорим за средни стойности. Това е съвсем правилно. Нерядко тези средни стойности не отразяват положението в отделните държави членки. Нерядко има огромни разлики между двата пола в отделните държави членки. 75% това е броят на мъжете парламентаристи. 25% са жените. В някои държави членки съотношението е 50-60% жени и 50-40% мъже. Но в други държави съотношението е съвсем различно и то е в ущърп на жените. Господин Карас съвсем правилно заяви, че демографските промени в Европейския съюз също оказват голямо въздействие. Колегите от Испания, от Гърция, госпожа заместник-председателят Анджелили говориха за въздействието на кризата върху равенството между половете. Едно от израженията на това въздействие е голямата опасност – разликите между отделните държави членки по отношение на равенството между половете да се задълбочат. Да се задълбочат поради кризата. ще се стигне до подобно положение, защото в много държави членки се съкръщават средства в значителен размер в областта на социалната политика. И тези драстични съкръщения се отразяват пряко и съществено върху възможностите на жените да участват не само в политическия, но и в економическия живот. Това е само един от многото коментари, които бих могла да направя по темата. В момента в Европа се опитваме да се справим с кризата Една от основните последици на действията ни за справяне с кризата е стесняването на перспективата, изместването й на национално равнище. Унези мъже и жени, които отстояват каузата на равенството между половете, никак не са малко. Не са малко тук в тази зала, не са малко и извън нея. Всички заедно трябва да работим за изграждането на мрежи на европейско равнище. Трябва да работим за обмен на информация помежду си, така че да има възможности, например в областта на социалното законодателство, както каза госпожа Люлинг, да се изгради обща европейска култура на равенството, която да се пренесе върху държавите членки. По подобен начин сме подхождали в други области, например в областта на общата сълскостопанска политика. Редовно се прави проверка на състоянието на ОСП. Защо да не се прави такава проверка и по отношение на равенството между мъжете и жените? Ако успеем да установим механизъм за съгласуване на общо европейско ниво, механизъм за проверка и последваща проверка на мерките на национално равнище, то това ще е една важна крачка в правилната посока. Господин Карас, на тази проява не трябваше мъж последен да има думата, но на мен се пада тази чест – ще направя три коментара. И един мъж, който седи тук на председателското място, може да трябва да говори с детето си по телефона, за да му помогне за нещо. Децата трябва да могат по всяко време да се обръщат и към единия, и към другия си родител, независимо къде се намират родителите. Не можем когато едно дете се обади по телефона на майка си или баща си тук, това да се тълкува като смущение, като нещо, което пречи. И това не е въпрос на нормативна уредба на регламентиране, а въпрос на ценности. Въпрос на ценности е как ще подходим към едно такова обаждане. Второ, немалко се каза за това каква е връзката между медиите и политиката, какво е участието на медиите в политическите разисквания. Много е важно при тези разисквания да се осигури уравновесено представяне на отделните партии а не толкова на половете. Въпросът е каква е ролята на партиите в медийното пространство. Партията ли се поставя на преден план или наистина темата, която се разисква? Кое е на преден план? Дискусията по същество или партийните интереси? И тук се намесват не само медиите, намесва се и въпросът за личностите. Какви кандидатури излъчват партиите? Кой ги представлява в общественото пространство? Може би самите партии, за да извлекат интереси в своя полза, работят срещу равенството на половете. Тук не е толкова голяма вината на медиите. Нерядко има връзка между имиджа на една партия в общественото пространство и подхода на самата партия. Трето, на общо европейско равнище е наложена забрана върху дискриминацията. Това е ценност, която трябва да налагаме, от която трябва да се възползваме като инструмент за противодействие на съществуващите проблеми. Но ако не настъпи промяна в обществените нагласи, ако не се намерят други форми за комуникация, за информиране за неравенството, то няма да можем по силата на нормативни актове да наложим забраната върху дискриминацията. Затова въпросът се свежда не само до участието на мъжете и жените в дадена област, чисто процентно изражение – но до комуникацията, до същинските причини за дискриминацията. Ето тук трябва да започнем да работим, за да се променят нагласите на обществеността, за да се промени начина по който комуникираме с обществеността, само така ще можем да наложим своите принципи и ценности. Европейският парламент със сигурност може да изиграе водеща роля в борбата срещу дискриминацията и в повишаването на осведомеността на обществеността. Благодаря ви, желая ви добър апетит! Благодаря, госпожо заместник-председател Подимата, господин заместник-председател Карас. Благодаря ви за работата, която ще извършвате и в бъдеще в полза на правата на жените и на равенството между половете. Ще се видим отново в 2.15. Сега има организиран обяд за всички. Благодаря ви.